Okay, thank you. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред е процедурата за избор на кандидат за апелативния състав на службата за интелектуална собственост. Според законодателството за интелектуална собствен, кандидата трябва да бъде избран от списък от кандидати, които са предложени от управителния борт. На 22 ноември 2019 година съвета получи от управителния борт на службата за интелектуална собственост трима. Е, сега ще дадем думата на един от кандидатите. И днес сме канди... Е, поканили е, госпожа Вирджиния Мелкер. Благодаря, че се присъединихме... присъединихте към нас. Малко е тихо в момента, хората още не са се върнали от почивката. С ваше позволение, ние представихме вашата кандидатура, включително вашето CV на членовете на комисията и а, имате възможност за 10-минутно изказване и след това а, 10 минути за въпроси и отговори. Благодаря за отделеното време. Даваме ви думата за 10 минути. Много благодаря, госпожо председател. Добро, добър ден, дами и господа. Ще започна моето кратко изказване с представяне. Искам да представя себе си. Освен CV-то, което ви беше представено. Родена съм в Латинска Америка, но съм с френско гражданство. Родена съм в малка страна в Уругвай. Дойдох в Европа, когато бях на 17. Учих наказателно право в, в Париж и от 82-а станах съдия. След две години обучение в Националното училище за съди в Версай бях назначена за прокурор и преминах през обучение и останах върховен администратор в продължение на 5 години и бях командирован експерт от 91 в правната служба на Европейската комисия. 4, около 4 години и това беше вълнуващ период преди създаването на вътрешния пазар. Тогава се присъединих през 94-та към службата за вътрешния пазар – това беше много ранен период в Аликанте, дори нямахме собствен офис и останах там до 2005 -та. И като се занимавах с различни дейности като адвокат и помагах за различни дейности по изготвянето на службата а, а, за, а, за регистриране на марките. През 2005 реших да се преместя в Мюнхен, в офисът там и кандидатствах за тази позиция, защото смятах, че не може да се разбере интелектуалната собственост като цяло, ако не знаем патентите и дизайна на. Защото в аликарните се решават марките, но патентите се решават в службата в Мюнхен. В този период от 5 години научих много неща, където се занимавах с празни въпроси, свързани с, с а, организация, не толкова свързана с патентите, но като цяло с труда, организацията и така нататък. След това се върнах към службата за интелектуална собственост през 2011 година където извършваха специфична правна дейност в отдела за селекция и от 5 години съм в апелативния състав. Разбирате и защо съм тук днес. Тоест от 2015 година аз съм член на апелативния състав. Не вземам решения с другите ми колеги на петте работни езика на службата. Около 600 решения съм, сме взели като докладчик и повече от 700 като съдокладчик. Два големи случая – прилагането на законодателството за интелектуална собственост след Брексит за напитките и втория случай за случая така наречен айсберг за водата и водката. Аз съм члена на апелативния състав и се занимаваме с, с процедури и хармонизиране какво ще допринеса. 25 а, а, години опит, а, много опит в международни организации, Европейската комисия, агенции на Европейския съюз, а, организации като службата за интелектуална собственост. Е, като външна службиц, аз съм член на механизма за стабилност от 2014 година обучена съм от бизнес училището в Оксфорд за стратегически промени. И аз съм акредитиран медиатор. Това е съвсем ново и няма да го видите в моето CV, но това е интересна нова перспектива. Медиатор за проекти. Аз съм много енергичен човек Обичам да работя а, с хора от различни култури, от различни традиции. И рабо... обичам да работя в екип, особено когато хората споделят различни становища, защото именно тогава се разглеждат от всички страни една позиция и мисля, че имам добри а, комуникативни умения, не се страхувам от новите технологии. Пред нас има доста предизвикателства за подобряване на нашите а, а, възможности по отношение на разпространение и комуникация. И в края на моето изказване, моята визия за тази позиция трябва да продължим а, работата си до тук, да я подобрим – може би знаете какъв е стратегическия план на службата за 2020. 25-та. Тук имаме цели за качество и а, а, постоянност ние трябва да предоставим услуги, които са насочени към клиентите, трябва да разпространим това, което правим по случаите, практиката на апелативния състав, да предоставим альтернативни за решаване на спорове. Ето защо бях и на това обучение, за да стана медиатор е, защото за малките и средни предприятия това може да бъде доста интересен подход, решаване на конфликти, и спорове. Освен това, искаме да сътрудничим с, с други апелативни състави и други служби по интелектуалната собственост. По отношение на апелиране работим с САТИ и с други агенции на Европейския съюз по отношение на апелациите. Благодаря ви. Благодаря за вашето представяне. Беше много полезно, много интересно да чуем какво сте работили до сега и как сте стигнали до тази позиция. Карен Макио има думата. Много благодаря за вашето представене. Въпреки, че ние не можем да кажем да или не на вашето назначение. За нас е удоволствие, че присъствате тук. Имам конкретен въпрос. Имаше критики за начина по който патентната система в Европа е организирана, където промишлеността, например Apple, Microsoft и други големи играчи, смятаха, че има пренасищане с патентите, а, патентни тролове, а, които се опитват да копират а, а, патентите и това води до копиране на Европа. А, и искам да чуя как вие ще гарантирате а, иновацията мал... Е, работата на малките и средни предприятия и изискването за пропорционалност по отношение на правото за интелектуална собственост в Европа. Много ви благодаря. По патентите и оп... моят годишен опит от Мюнхен е, беше много полезен, за да изляза от комфортната си зона на марките и да премина към патентите. Има различни начини по които могат да се разгледат патентите. Някои казват, че това е, е инотивен инструмент, защото без защитата на патентите не може да се, истина да се инвестира е, инвестират средства, защото иновациите отнемат много време. Това е единствения начин да се гарантира възвръщаемостта на тези инвестиции. От други страна има хора, които критикуват системата в Европа, е, защото нямаме единна система за патенти и освен това това е инструмент, който има своето отрицателно въздействие, е, защото може да използва патента, за да се изхвърлят твоите конкуренти, например от пазара и от технологията. И мисля, че в Европа са положени усилия в правилна посока и трябва да се търси баланс между тях. Разбира се, съществуват компании и лица, които се описват да злоупотребяват с системата. Патентни тролове, това се намира и в системата на търговските марки. в директивата за търговските марки и регламента за е, търговските марки, ние след този период мисля, че сме по-подготвени да се справим с тези злоупотреби в системата. Е, знам, че Европейската служба за патенти е направила доста по този въпрос да подобри е, информацията по отношение на прилагането на патентите – в нашата система е заложено, защо искаме да станем образец, модел за интелектуална собственост. Това е ключово за Европа, когато нашите европейски компании излязат навън. Това е най осезаем най актив, това може да бъде видяно и новата реформа се тества от две години насам и изглежда, че това е много силен инструмент. Може би е твърде скоро, за да ви кажа, че работи много добре, но сме в правилната посока, особено с предизвикателствата онлайн е, различните рамки за електронна търговия и е, предизвикателствата, свързани с територията. Ние създадохме е, в последните 6 месеца наблюдател на технологиите, който следи дали могат да се подобрят иновациите и това да ни помогне да работим по-добре с иновациите. Напълно ще сменим а, инструментите, свързани с а, информацията за тези компании, които не могат да разберат, които не могат да са в крак с новите технологии и така нататък. Много Многонационалните компании добре използват нашата система и нямат нужда от повече помощ. Затова искаме да се концентрираме върху малките и средните предприятия. Мисля, че това е предизвикателството. Много ви благодаря. Господин Вос е следващия. Благодаря ви. И аз искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни и за готовността да отговорите на въпросите ни. Добре е според мен, че се провежда тази размяна на мнение с вас. Имате дългогодишен опит в областта, затова смятам, че би било добре да узнаем от вас дали според вас сме добре подготвени за бъдещето, Добре подготвена ли е областта на интелектуалната собственост за бъдещето? Или има някои инициативи, които трябва да бъдат подети от нас, от вас, с оглед на по-добрата ни подготвеност? Какви промени според вас трябва да се направят в спешен порядък, за да сме по-добре подготвени за бъдещето? Не бива да се окупаваме, според мен, в позиции, в определени позиции, само защото определени модели съществуват вече от години. Трябва да се опитаме и да въведем нови структури. Какво смятате вие по въпроса? Very... Много благодаря. Това е въпрос, който е сам по себе си предизвикателство. Както казах, платформата е само на две години и вече съдържа много революционни промени. Например, когато заличихте изискването за графично представяне на марките, това разкрие е, много нови възможности за музика, мултимедия, които се влизат при нас като файлове. И това е нов начин за мислене, на мислене. Това е, но това е бъдещето, бъдещето е това, което виждате в YouTube, някаква малка е, песничка, и, и за супермаркет или може би миризмата е бъдещето или вкуса, ако технологиите позволят това. Така че така се отварят, разкриват нови територии. И представете си тези от нас, които от 25 години искат нещо, което могат да видят, да докоснат като графично представене. Това вече е истинска революция. Е, но трябва да предогадим по който бизнеса ще бъде в бъдеще. Това са всички тези приложения и нови технологии. В този смисъл и начина по който ние реагираме – Доволна съм, защото ние не блокираме марките, има доста регистрирани такива марки и това е добро за бъдещето. Не можем да бъдем коне с капаци и трябва да експлуатираме нови територии. В духа на предния въпрос трябва да внимаваме с злоупотреби в системата. Може би не сме напълно подготвени за дивата конкуренция, бих казала, вместо да използвам думата трол. Съществуват различни подходи към към марките и репутацията на марките. Репутацията се изгражда след много години реклама, ангажимент, и така нататък. А, така че е хубаво е, че нашата правна система защитава марките, но може би не ги защитава достатъчно. Те трябва да имат много доказателствен материал. и много хора се опитват да се възползват от марките с добре изградена репутация. И може би има системи в света, които трябва да развидят, да изготвят списък, да има някакъв динамичен списък с такива марки с репутация. И тези компании нямат възможност да дойдат отново с всичкия доказателствен материал. Съда в Люксембург по много добър начин подходите, ако, ако вече сте оценили нещо, няма нужда да се появявате отново. Това вече е инструмент е, да защитим нашия бизнес с имидж. И усилията, които трябва да положим сега, са, както казах, са малките и средни предприятия. Те нямат е, същото ноу-хау, те трябва да видят конкретни примери, те трябва да бъдат ръководени и насърчавани, защото това е бъдещето, особено тези малки и иновативни бизнеси които иновират по отношение на качеството и не търсят толкова защита на интелектуалната собственост, а това може да бъде бедствие, може да а, убие а, а, началото на стартиращия бизнес в Европа. Миналата година бях в Кипър за, на конференция за малки съвскостопански бизнеси, които инвестират в качествени продукти, които имат наименование за происход. И е невероятно по какъв начин те се интересуват каква е, каква е защитата на търговската марка, какво могат да използват, какво не. Е, ние трябва да ще да обсъждаме и след конференцията тези въпроси, защото има нужда от информация. А, и а, информацията е голямата инвестиция за, за бъдеще. Много благодаря. Господин Фолкер е следващия. Благодаря, госпожо председател. Добре а, дошли в нашата комисия. Радвам се, че можем да чуем вашето представене. Е, вие имате много опит във вашата работа. Това е много положително. Един общ и въпрос и един по-конкретен въпрос. По-общия въпрос е какво мислите? Какви са проблемите? в, за, и предизвикателствата в, в бъдещето на вашата сфера какъв, как Европейския съюз може да се справи с това? И втория по-конкретен въпрос. Ние трябва да адаптираме нашата класическа система на интелектуална собственост към економика, която се движи от данните. Какво мислите вие за това? Какво е необходимо да се направи? Какво може да се направи? Благодаря ви. Много благодаря. Не Може би предизвикателствата пред системата за интелектуална собственост в Европа в момента са обемите. Историята на нашата служба е история на успеха. Миналата година чествахме 25 години от нашето съществуване. Е, и в първите е, месеци е, ние предвиждахме, че ще имаме 15 000 искове. Всъщност много бързо получихме 30 000 и нямахме дори къде да ги сложим. Тогава нямаше тези технологии, които имаме сега. Миналата година е, е, получихме повече от 160 хиляди. Ако видите развитието по страни, европейците присъстват, но и не по-малко от преди. Кога започнахме през 96-та година, Китай беше на 110-то място някъде. В момента са трети. Е, това създава някои предизвикателства. 90 хиляди 60 хиляди и ние сме само 90 човека, които вземаме а, а, решение на 6 официални езика така че обемите и това нашата система да удържи на предизвикателствата, е, които идват е, от е, моби, които идват от Азия, дизайн от Южна Корея, от Япония, защото нямаме един система на хармонизация. Дали сме подготвени да, мисля, че да. В нашия стратегически план сме заложили някои предложения и ключови инициативи, които ще ни помогнат е по-конкретно по технологиите. Проблемът е, че в Европа е, ние сме обвързани с територията – и след това онлайн употреба на марките, нарушения, онлайн циркулиране на фалшиви продукти, които се възползват и очернят репутацията на установена марка. Това е истинския проблем. Трябва да работим по различни инструменти, за изпълнение, различни инициативи по отношение на цифровата економика. Разбира се, законът не е всичко. В апелативния състав ние вземаме решение на първа инстанция и след това тези решения стигат до съда и в... Ние знаем, че понякога трябва да бъдем креативни. Например, ако марка трябва да, да каже някаква че е използвана и тя е използвана само в не онлайн контекст, е, то трябва да отворим е, и възможностите и за това. не можем да отрежем възможностите само ако съществува физически. Но като цяло аз съм оптимист. Мисля, че сме подготвени. Много бл благодаря. Има ли други желаящи да зададат въпрос, господин Фос? Доста се стреснах, когато Казахте, че трябва да бъдат подпомогнати по-активно малките и средни предприятия. Какво точно имате предвид? Какво следва да предприемем по отношение на малките и средни предприятия? Трябва ли да влезем в ролята на доставчик на услуга, т.е. да предоставяме по-активно подпомагане на МСП, да им предоставяме повече информация за процедурите? Какво точно бихме могли да подобрим? Благодаря ви. В новата си стратегия сме предвидили отделен раздел за малките и средни предприятия. Това е в съзвучие с инициативата на Комисията за поставянето на малките и средни предприятия в центъра на стратегията. Ако видим кои са заявителите за регистрирането на търговски марки или на дизайн, то ще видим, че това са големи дружества. Системата ни за повече осведоменост за предоставяне на информация, например чрез уебсайта ни, явно функционира добре, но какво да кажем за един малък гръцки производител на много качествен зехтин, който се насочи към пазар, към даден пазар и срещу него бъде внесено възражение от негов конкурент. Този производител не знае дори дали може да внесе иск на гръцки. Затова в стратегическия си план сме предвидили редица дейности за повече осведоменост, за предоставяне на информация за подпомагане. Няма да предоставяме правни консултации. Не това е целта ни. Но трябва да работим с онези, които и вършат текущата работа в държавите членки, в службите на национално равнище. Така ще можем да работим в по-общ контекст. Ще можем да говорим за отделни случаи. Ще трябва да си създадем обща представа за ситуацията. Вероятно някои не искат евро... ня... нямат нужда от европейска търговска марка, тъй като извършват дейност само в една-две държави членки. Тогава защо трябва да подават заявка за европейска търговска марка? По отношение на такива субекти трябва да работим. Важно е да има и общ език. Това е в основата на стратегията ни. Защо е важен апелативният състав? Винаги, когато започне спор, малките и средни предприятия се опасяват от разходите. Те смятат, че трябва да имат адвокат, който да говори езика, на който се води делото и още от самото начало се отказват не могат да реализират правата си, тъй като не ги отстояват. Не ги отстояват, тъй като нямат средствата за съдебни спорове. Затова сме и въвели альтернативен механизъм за уреждане на споровете. Това е една бърза и ефтина процедура. Разполагаме с много опитни медиатори, които говорят съответните езици. Така малките и средни предприятия ще могат да участват в уреждането на спорове. Трябва да поемем реален ангажимент Нуждаем се и от повече медиатори. Наистина имаме нужда от предложения за альтернативното уреждане на спорове. Бих могла да говоря и още, но като че времето ни изтече. Благодаря, че отговорихте на въпросите ни. За нас бе удоволствие да разговаряме с вас. Много ни, приятно ни бе да се запознаем с вас. Пожелаваме ви успех на следващия етап от процедурата. Благодаря ви. Мисля, че можехме да обсъдим и обсъждаме и по-дълго поставените въпроси. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Добре дошла на Маргрете. Наистина се радваме, че сте тук. Сред нас е госпожа Вестегер. Колегите наистина много се радват, че на толкова ранен етап можем да разговаряме с вас. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата ни. Аз лично наистина се радвам, че ще имам възможност да ви изслушам през последната си седмица тук. Подготвеността на Европа за цифровата ера е нещо, което засяга всички ни в качеството ни на законодатели. Комисията ни предстои да започне работа по редица доклади за акта за цифровите услуги и изкуствения интелект. Ще ви дам възможност за встъпителните ви думи, след което колегите ще могат да зададат въпроси. А когато започнете да задавате въпроси, ще давам след всеки въпрос думата на госпожа Вестегер за отговор. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Много добре подбрахте момента. Знаете, че на 19 февруари комисията следва да приеме бяла книга за изкуствения интелект, както и стратегия за данните. Така че днес наистина е подходящият момент да се запозная с гледните ви точки. Сега в навечерието на приемането на Бялата книга и на стратегията поставяме два акцента, що се отнася до изкуствения интелект и що се отнася до това да се ориентираме към целта, към създаването на възможности за обществото, например чрез подобряване на качеството на здравеопазването, постигане на повече енергийна ефективност, намаляване на замърсяването в градовете, повече мобилност – ако човек се замисли за възможностите, то може да се каже, че те са почти безкрайни, тъй като изкуственият интелект ни дава възможност да обработваме количества от данни, които нито един от нас индивидуално не би могъл да обработи. Така ще има и по-добър достъп до преценяването на вероятностите, както и до признаването на патенти. Има две нива, на които трябва да се действа. Създаване на екосистема на доверие и на екосистема на върхови постижения. Що се отнася до доверието? Гражданите трябва да са сигурни, че изкуственият интелект се разработва и употребява така, че това да е в пълно съзвучие с ценностите и правата на Европейския съюз, като неприкосновеност на личния живот, безопасност, режим за отговорност и други. Доверието е особено важно, тъй като в момента то спада. Това не се дължи конкретно на изкуствения интелект. Има много причини за спада в доверието, но е важно гражданите да са наясно, че гарантираме спазването на основните им ценности и права. Трябва също така да има и екосистема на върхови постижения, т.е. трябва да имаме необходимите способности за разработването на онзи изкуствен интелект, който искаме да създадем. Така ще можем да сме и част от разработването на световни стандарти. Но ако искаме да има стандарти, да участваме в разработването им, трябва да разработваме и самата технология. какво е необходимо, за да се подпомогне не само разработването, но и внедряването на изкуствения интелект в Европа. Нуждаем се от повече висококачествени данни с цел разработването на изкуствен интелект. Трябва да постигнем колкото се може по-голям ефект от инвестициите в научно-изследователска дейност. Към момента не можем да се мерим, например, с САЩ, що се отнася до инвестициите в научно-изследователска дейност. Затова и трябва да съсредоточим усилията си на ниво научно-изследователска и новаторска дейност. Малките и средни предприятия трябва да имат достъп до изкуствения интелект. Огромното мнозинство от предприятията в Европа са малки и средни. Ако те не могат да използват изкуствения интелект, то ще пропуснем една огромна възможност. Публичният сектор трябва да е водещ В публичния сектор има са на лице необходимите познания за претворяването в дела на определени ценности, като например недопускането на дискриминация. Трябва да поставим акцента, разбира се, и върху уменията. Трябва да се подобри качеството на обучението по цифрови технологии. Необходими са повече умения, повече компетентност. Не само, що се отнася до ползването на високо развити технологии. Хората просто трябва да са наясно за какво точно става дума. Възниква въпросът за това дали е необходима и нова нормативна уредба. Нека упомена онова, което е Ясно, трябва да се насърчи доверието. Нези, които разработват и използват изкуствен интелект, вече са обект на европейско законодателство за защита на данните, неприкосновеност на личния живот, недопускане на дискриминация, безопасност на продуктите и режимите за отговорност за нанесени щети. Вече действа законодателство във всички тези области. Онези, които използват продукти, разработени по линията на изкуствения интелект, ще са и обект на тези разпоредби. Но изкуственият интелект е с много специфични особености, така че би било трудно да се прилага и изпълнява вече действащото законодателство. Що се отнася до някои характеристики на изкуствения интелект, ще е трудно да се направи съответния анализ. Човек може да има права, но няма да е лесно да се установи кой следва да бъде подведен под отговорност. Затова и трябва да направим проверка на действащото законодателство, да проверим дали, доколкото отчита рисковете, свързани с изкуствения интелект и при необходимост да го изменим. Вероятно е в действащото законодателство да има и празноти, които да трябва да бъдат попълнени на европейско равнище, така че наистина да се спазят принципите на вътрешния пазар. Вторият въпрос е въпросът за това какъв акцент да поставим. Например, ако ползвам услуги за стриминг на музика, може да получавам само джаз от 50-те години, а не песните от Евровизията, които наистина искам да слушам. Но ако знам как да го поправя, могат да го направят. Това въобще не е свързано с въпроси на живот и смърт, като например установяването на това дали един тумор е злокачествен или не. Когато става дума за такива въпроси, рискът е много по-голям, отколкото що се отнася до първия пример, който цитирах. Тук не трябва да има никакво съмнение. За много приложения ще трябва да видим как следва да се установи дали рискът е висок, средно висок или пък няма риск. Освен това, публичният сектор, предоставящ услуги от обществен интерес или финансиращ услуги от обществен интерес, не би ли трябвало да е обект на особено високи стандарти по отношение на отговорността и прозрачността? Вероятно, тук не е на лице много голям риск, но става дума за публичния сектор, за средства на дънакоплаците. Не би ли следвало публичния сектор тогава да е обект на по-високи стандарти? Вероятно, ще трябва да се занимаем и по-подробно с някои деликатни технологии, като например технологиите за лицево разпознаване – те може да се използват по начини, които да са повод за сериозна загриженост, например във връзка с защитата на данните или пък основни права, като правото на митинги и събрания. Тук може би ще е необходим по-различен подход, за да са сигурни хората, че се има, че употребата е уместна и основателна. А що се отнася до по-широкия контекст на използването на изкуствения интелект, то това ще е акцентът в доклада ни, що се отнася до сигурността и безопасността. Вече сме направили оценка на необходимостта за приспособяване на нормативната уредба за сигурността и безопасността. Ще направим същото и по отношение на законодателството за отговорността високо рисковите, деликатните употреби, както и публичният сектор, трябва да бъдат обхванати от законодателството. Също така е важно да се съсредоточим и върху качеството и проследяемостта на данните. Трябва да е ясно как, с какви данни се захранва съответният алгоритъм. Трябва да се знае и дали липсват данни. Понякога има проблем с качеството на наличните данни, но човек в такива случаи не винаги е наясно, че трябва да се притеснява по-скоро за данните, които липсват. Трябва да се отчете и въпросът за прозрачността, както и за ограниченията, с които са свързани системите на изкуствения интелект. Те разполагат с огромен потенциал, но ще има и ограничения. Трябва да има и прозрачност по отношение на гражданите, които встъпват в взаимодействие с изкуствения интелект. Трябва да има контрол от страна на хора. Добре ще е човек да знае дали разговаря с човешко същество или с бот. Онзи ден зададох този въпрос. Обсъждаше се, обсъждаха се услуги за клиенти. Всъщност аз бях засегната. Изобщо не ми беше ясно дали разговарям в случая с човек или с бот. Трябва да има и подробно разписани изисквания, които да могат да бъдат наложени. По-добре, е, според мен, да има точно разписани изисквания, които да се спазват вместо да има дълъг пожелателен списък с изисквания, които обаче няма да могат да бъдат наложени. Стратегията за, цифрови, стратегията за данните и акта за цифровите технологии. Какво наложи стратегията за данните? Редица технологии, включително изкуствения интелект, разчитат на данни, много често на огромни масиви от данни. Тези данни трябва да са налични в Европейския съюз на междуотраслово равнище. Затова и работим по стратегия за данните, за да има по-широк достъп до данните и по-широки възможности за употреба, както от страна на едри, така и от страна на дребни субекти. Новациите, основани на, иновациите, основани на данните, трябва да служат за постигането на социално значими цели. Дружествата и физическите лица трябва да могат да упражняват контрол върху данните, които генерират. На 19 февруари, както казах, ще представим и стратегията си за данните. За нас тази стратегия не само ще насърчи иновациите, ще допринесе и за конкурентоспособността ни в световен мащаб. Начина по който организираме достъпа до данните, по който ги използваме, ще е определящ за капацитета ни за иновации в бъдеще. Нерядко обединяването и споделянето на данни ще се отразява благоприятно върху компетентността. Ако дребните стопански субекти могат да обменят данни помежду си, то те ще могат по-ефикасно да се конкурират с големите играчи на пазара. Но това трябва да бъде организирано по подходящия начин, за да има конкуренция в рамките на пазар, основан на данни. Ще говорим, що се отнася до данните и за темата свързана с инфраструктурата. Тази тема е важна, тъй като в цифровата економика има голям потенциал на ниво високо развитие цифро- компютърни технологии – ще трябва възможности като блокчейн и други да са достъпни за по-широк кръг от стопански субекти. И накрая, в отношенията си с трети страни ще работим за премахването на политиката за локализиране на данните, като едновременно с това отстояваме основните си норми и стандарти за защита на данните и тяхната сигурност. Няколко думи по последната тема акта за цифровите услуги. Целта ни е да приспособим нормативната си уредба към промените в областта на цифровите услуги. Целта е да има по-хармонизирано законодателство, както и повече правна сигурност. Разбира се, крайната ни цел е да гарантираме закрила на европейските граждани, както и да гарантираме установяването на система за изпълнение. Тук ще разчитаме на вашата помощ. Знаем, че планирате доклад по собствена инициатива. Тук ще трябва да сме наясно какво точно искаме да постигнем, за да са и достатъчно целенасочени действията ни. Но в момента се говори общо за акта за цифровите услуги. В обхвата на този акт могат да попаднат какви ли не идеи, така че е добре, когато водим дискусиите по него, да сме наясно какво точно искаме да постигнем. Това бе всичко от мен. С удоволствие ще изслушам не само въпросите ви, но и вашите предложения, тъй като сега е моментът да окажете въздействие върху последния етап от разискванията ни. Благодаря ви. Има много дълъг списък от желаящи да зададат въпроси. Господин Радев. госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, позволете ми първо да Ви пожелая един успешен мандат. В политическите насоки за настоящия мандат <laughs> Уважаема госпожо комисар, позволете ми първо да Ви пожелая един успешен мандат. В политическите насоки за настоящия мандат на Комисията председателката Урсула фон дер Лайен посочва, че нов закон за цифровите услуги ще надгради съществуващите правила за отговорност и безопасност на цифровите платформи, услуги и продукти и ще завърши единния цифров пазар. Знаем също така, че въпросният проект е замислен като рефит на директивата за електронната търговия тази връзка бих искал да ви попитам дали Европейската комисия смята да предложи по-нататъшна хармонизация на разпоредбите относно цифровите договори и дали ще бъдат въведени нови регулаторни подходи, свързани с съвременните цифрови технологии и по-конкретно блокчейн договорите. Интересен е и въпросът с информацията, която следва да се предоставя а именно член 10 от Директивата за електронната търговия от доставчика на услугата към потребителите. Какви промени предвиждате в тази насока и смятате ли да въведете допълнителни задължения за доставчиците на услуги, тъй като и към момента все още сме свидетели на сключване на договори за стоки и услуги, при които потребителите не са били надлежно запознати с цялата информация, касаеща предмета на договора. И на последно място, дали комисията ще запази принципа на ограничената отговорност, която в момента е описана в член 12 до 15 от Директивата за електронната търговия или чрез приемането на ново законодателство за цифровите услуги, ще търсите и допълнителна хармонизация в тази насока и ако да, то в каква посока? Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, по акта за цифровите услуги, за който питате, да, наистина това е нещо, по което все още се работите. Както знаете, в писмото за мисията, ние имаме и това предизвикателство да предвидим правна уредба за изкуствения интелект. Ние смятаме, че е необходимо да имаме стратегия за данните и това ще бъде един от акцентите в нея. Така че за момента не мога да дам някакви окончателни, достатъчно определени отговори във връзка с акта за цифровите услуги. Вие правилно казвате, че много потребители смятат, че имат права, но не знаят как точно да ги упражнят. И за тях може да бъде много проблематично да разберат какви точно са условията на договорите, в които те встъпват. Така че това също е нещо, по което още се работи. Също така, разбира се, ние сега обмисляме кои са последиците от факта, че цифровите услуги са се променили практически радикално през последните 20 години. Така че най-вероятно ще трябва да се актуализира и директивата за електронните услуги, за електронна търговия, извинете, но все още не сме предприели нищо в тази сфера за сега. И ние с нетърпение очакваме сътрудничеството ни по акта за цифровите услуги, но за момента не мога да говоря много конкретно по конкретните цели на комисията. Благодаря ви. Следващи оратор, заповядайте. Благодаря ви, госпожо Вестегер, за уводните ви думи. Интересна работа ни предстои. Мисля, че всички заедно ще сме свидетели на интересни времена. Проявявам голям интерес към темата, тъй като използването на изкуствения интелект, управлението на различните видове употреба, както и управлението на данните, които са валутата на нашия век ще са определящи и за способността ни да се конкурираме в световен мащаб, както и за капацитета ни да се възползваме от вътрешния пазар. Два са важните според мен въпроси. Отговорността за дефектни продукти, както и безопасността на продуктите. Тези въпроси най-често вълнуват и малките и средни предприятия. Как следва да се гарантира една хармонизирана нормативна уредба, от която да проистича правна сигурност? и която да даде възможност на отделните субекти да проучат възможностите си, както и ограниченията, пред които са изправени. Говорихте за възможността за обединяване и споделяне на данни. Това ще е отрешаващо значение. Към момента се използват едва 20% от наличните данни. Как следва да се организира един такъв процес за обединяване и споделяне? Разработването на Gaia X би следвало да даде възможност най-вече на малките и средни предприятия да работят с данните си в режим на сигурност и да могат да се възползват от а, тях. По отношение на стратегията за малките и средни предприятия, каква тежест придавате на въпросите свързани с отговорността и безопасността на продуктите? I, I much, uh... Преди всичко, напълно съм съгласна. Има необходимост от правна сигурност. Също така предприятията трябва да могат да се справят. Само ако имате продукти, които, са из... които представляват висока степен на риска да наранят хората или да повлекат след себе си сериозни материални щети, трябва да регламентираме материята много стрикно. Що се отнася до евентуалните пропуски, бели петна в законодателството, то има в момента има много продукти, които вече са предвидени в законодателството, което действат. Но проблемът е, че има измерения, аспекти в някои продукти, които могат да доведат до вреди. Така че вие сте права. Така че може би е важно също така да се отчитат и технологиите за обучение, обучаващите се технологии. И наистина, вие сте прави, че има осложнения в осигуряването на изпълнението. Трябва да установим кои са празнотите в законодателството. Трябва да видим дали има разпоредби, които вече не са подходящи за целта, не служат на своето предназначение. И вече сега имаме много данни, които не се използват. Много предприятия смятат, че те седят върху съндъци с злато, но не знаят какво да правят с това злато, не знаят как да го споделят или да го обменят. Но това означава, че това изобщо не е злато, това е нещо безполезно. Щом нещо не се използва, то няма никаква стойност. Разбира се, една от целите ни е също да кажем на малките предприятия как точно да действат. Как да обединяваме данните. Например, ако имате много голям продавач на дребно и има също така конкуренция която е представена от много малки продавачи на дребно. И ако по-малките могат да споделят натрупаната тях информация, те също така могат по-добре да разберат пазара, потребителите, купувачите и могат да станат по-сериозен конкурент на големия оператор на пазара. И затова трябва да се помисли какво може да се направи. Защото може би тук няма толкова правни пречки, колкото пречки, които са тук, в главата. И разбира се, това е нещо, по което трябва да се работи. Разбира се, това е по-скоро човешкото измерение, отколкото правното или данъчното. Що се отнася до ГАЕКС? Ако може... Some standing ако може да направи така, че хората да имат повече достъп до различни европейски доставчици, хората ще видят, че има альтернативи, че не всичко е завзето от големите играчи на пазара. И също така хора трябва да разберат, че не е задължително просто да трупат, да трупат данни, че трябва да осигурят достъп. И не трябва някой да смята, че той е единствения, който има право за какво да се използват данните. Затова е много важно да се обмисли как могат да се събират данните и как те могат да се объединяват и след това да се обменят. През следващите 10, 15, 20 години може да се окаже, че ситуация ще бъде такава, че ще се натрупват по-малко данни, защото ще се че имаме толкова много данни, че просто ще бъде изключително скъпоструващо и ще се изисква много енергия да се съхранява тези данни. Например, при свързаното управление на моторни средства ще има налични данни, но няма да има нужда тези данни да се складират, защото това ще бъде изключително голямо бреме. Благодаря ви. Господин Лагодински, благодаря ви. Преди всичко поздравления, макар и може би с закъснение, с вашата нова позиция. Лично аз приветствам вашата водеща роля в тази конкретна сфера и ви подкрепям. Три кратки въпроса. Първо, нещо, за което вие не споменахте във вашето изложение. Това е въпроса за и изкривяването. Как ще се справяте с, с това много сериозно предизвикателство? Дали отварянето на кодовете за органите за обществено управление е нещо, което предвиждате в Бялата книга? Дали изобщо смятате, че това ще бъде полезно, защото експертите нямат едино мнение някои смятат, че прозрачността на кодовете няма да реши проблемите. Каква е вашата позиция? Също така тече дебат по това какво следва да се смята за висока степен на риск. Говоря от името на зелените. Нашата група е загрижена от това, че високата степен на риска ще бъде дефинирана по един много минималистичен начин, защото ще бъде дефинирана по начин достъпен за експерти, за специалисти. Каква е вашата позиция за това, по какъв точно начин трябва да се дефинира това, което представлява висок риск, висока степен на риск? Много уместни, но и много сложни въпроси. По първата тема – възможността нещата да бъдат обяснени, са много важни за най-напредналите изследвания. Тоест, фактически ние искаме технологията да обясни какво прави технологията, да знаем ние какви са взаимовръзките, когато работят машините. Аз имам много сериозна надежда, че в крайна сметка ще стигнем до там, но също така трябва, ще трябва да намираме кои са хората, които носят отговорност. И във въпросите на конкуренцията е много е, важно да се осигури, че хората трябва да знаят какво могат да правят, какво не трябва да правят. И трябва понякога, може би, до тях да има юристи, които им казват, не, не, това не трябва да се прави. Тоест, много е важно да се вградят в новия код достатъчно добри системи за възпиране и противодействие. Що се отнася до следващия въпрос, не съм много сигурна. Ще бъде много сложно да се осигури такъв капацитет. Не може да очаквам от всяка държава членка да изгради такъв капацитет, защото това ще означава, че ще трябва да има достатъчно хора, които са изключително високо квалифицирани. От друга страна, съвсем очевидно очакването технологията да няма едно такова активно изкривяващо въздействие – всъщност трябва да мислим за това като за ситуация, в която се гледам в огледало. Технологията отразява света. Технологията взима данните, след това ги обработва и ни казва какъв е света пред нас. Ако ще го направите чрез нема на главни изпълнителни директори, първия критерий ще бъде, че това трябва да бъде мъж защото данните са, че основно главните изпълнителни директори са мъже. Следователно, много логично е да се предположи, че това ще бъде много правилни критерии. Така че, както виждате, тук много от нещата не са свързани с технологията, а с менталитета. Защото когато хората слушат оркестър, много често те си мислят, че има някакъв вълшебник зад кулисите. Също, когато става дума за равенството на полове, тук също има много изкривени представи, т.е. трябва да работим и с менталитета. Начина по който работим в тази сфера е същия по който работим с различни изкривявания на представите, на идеите в нетехнологичния свят. За високия риск. Това, което в едно приложение висока степен на риска не е така в друго приложение. И също така може да има няколко приложения, всяко едно от което не е с висока степен на риска, но взети заедно всички, когато те заедно почнат да работят, това може да доведе до висока степен на риск. И тук също така трябва да се отчита участието на хората. Ако приложението за превод на вашия телефон не превежда особено добре, това не е особен проблем. Но ако софтуера на един пилот на самолет не работи добре, тук проблемът става много по-различен. Така че подходите тук са различни и в публичните консултации по Бялата книга ще обсъждаме не само противопоставянето между високата и ниската степен на риск, но също така как да определяме нюансите между черното и бялото за момента все още нямаме някакъв окончателен определен списък от критерии, точно поради всички тези тънки нюанси, свързани с различните приложения. Благодаря ви. Следващи оратор. Благодаря ви, госпожо Вестагер, за това, че посещавате нашата комисия и за вашия отворен подход, за това, че се вслушвате в нашето мнение по изкуствения интелект. Може би трябва да започнем с това, че да изразя загрижеността на нашата експертна група, че Европейската комисия разчита твърде много на един а, твърде а, специфично отбран състав експерти в тази група. Мисля си, че изискванията за прозрачност свързани с това как да се използва изкуствения интелект, трябва да бъдат допълнени с едни червени линии, едни граници, отвъд които не трябва да допускаме да се използва е, изкуствения интелект. Вие споменахте лицовото разпознаване. Бях малко изненадан, когато прочетох е, проекто предложението на комисията за лицевото разположение разпознаване, извинете, на когато то се използва на места, когато хората се струпват, например, камери за видеонаблюдение. Много бях изненадан да се запозная с този документ. И мисля си, че трябва да се въведе най-малкото мораторий мисля, че това е нещо, което, разбира се, не може изцяло да наложим в областта на изкуствения интелект, но за технологията за лицево разпознаване може би са нещо, което подлежи на такъв мораторий. Също така съм мисля, че е много важно и за мен е много важно да се подчерта и да се гарантира това, че говорим за анонимизирани данни, а не лични данни. това е много важно да бъде отразено в Бялата книга. Също така много е важно да се разшири обхвата на общия регламент за защита на данните, защото в момента той се свежда само до алгоритми, които подпомагат вземането на решения, но много често решенията се взимат от алгоритми. Те не са подпомогнати от алгоритми, а са всъщност основно направени чрез алгоритми и тези хипотези не са обхванати от общия регламент за защита на данните. И накрая за акта за цифровите услуги искам да ви попитам дали ще има в него разпоредби за взаимната свързаност. Вие знаете, че това е една много сериозна пречка както за социалните мрежи, така и също за службите за мигновени съобщения, messaging services – Знаете, че никой не може да се конкурира с онези, които вече предоставят такива услуги никой не може да предостави подобни услуги. И накрая искам да ви дам представа за нашия общ подход към сегашните, сега действащите разпоредби. Смятаме, че директивата за електронна търговия трябва на всяка цена да не допуска частно цензуриране – Е, цензурата, е филтрирането и дори частните полицейски служби в интернет. Трябва органи за обществено управление да решават за това какво следва да бъде съдържанието. Е, също така това вежи и за регламента за терористично съдържание онлайн. Мисля си, че трябва да се помисли в тази насока. Um, имаме в списъка си един въпрос, но всъщност когато един човек се изказва, това не означава, че ще бъде зададен само един въпрос. I, I, I will, uh... Ще се постарая максимално добре да отговоря на всички въпроси. Сигурно сте права за експертната група. Аз не знам за това, защото никога не съм участвала в формирането на такива групи. Мисля си, че принципите, за които говорите, те са много подходящи. Ние имахме 300 души, които отговориха на този изключително подробен въпросник. На по-късен етап ще говорим за това. Наистина това е нещо много интересно като информация. И нещо, което е много интересно е, че много предприятия искат да работят с това. не е ситуацията, в която комисията иска да провежда някаква политика, а предприятията изцяло отхвърлят тази политика, му обратното. Това, което наблюдавам е, че много е заинтересован бизнес сектора и също така също така се осъзнава, че ако не се създаде доверие към технологиите, всичко друго, което правите, ще бъде изключително краткосрочно. Разбира се, не всички предприятия, не всички фирми осъзнават това, но виждаме, че много е застъпен този подход. По въпроса за чувствителни технологии, например лицовото разпознаване, но не само, Други технологии също използват биометрични данни по един или друг начин и точно това е едно от нещата, които искаме да подложим на дебат. Вие сте прав, защото има и използване и в голям мащаб, но също така и индивидуално. Някои от изпитванията, които се извършат в САЩ, показаха, че едва ли чак толкова помагат тези технологии винаги на работата на полицейските органи, но в нашия документ за изкуствения интелект се надявам, че ще можем да разгледаме много по-подробно тези аспекти. Когато говорим за достъпа до данни, да, разбира се, презумпцията е, че се спазва общия регламент за защита на данните, че никой не се опитва и ние не се опитваме да го заобиколим, опитваме се да направим това, което е възможно. Аз получавам консултации от експерти и те ми казват, че това е възможно. Става дума за нелични данни, а също така и междинни данни, които са агрегирани по такъв начин, че вие да не можете да идентифицирате отделните лица, не можете да проследите кои са тези лица. Не знам дали трябва да се реши обхвата на регламента, общия регламент за защита на данните. Мисля си, че трябва първо да помислим за приоритетите. Мисля си, че трябва да се гарантира пълното изпълнение на този регламент. Мисля си, че много граждани също така смятат, че е много от това че трябва наистина да работят много с настройките преди да проработи нещо и мисля, че наистина органи защита на данни трябва да помислят за това. За е, взаимната свързаност е, или оперативна съвместимост. Това е една от любимите ми теми, защото тя е свързана с е, пазара и конкуренция. Това е нещо наистина прекрасно, защото в много сфери ще работим и с това, и с конкурентното право, с средствата за правна защита, защото смятам, че новонавлизащите на пазара предприятия ще имат много повече благоприятни възможности. Um, Благодаря. Имаме още четирима оратори. Разполагаме с още 15 минути превод, затова се опитайте да бъдете кратки. Господин Сечни следващия оратор в моя списък. Sorry, Mr. Sejani. Господин Сежени. Je n'avais pas compris, désolé. Merci, madame la présidente. Merci beaucoup de, cette, de toutes ces questions. Много благодаря за въведението и за отговора на всички тези въпроси. И интелектуална съобственост, етични въпроси, отговорност. Тези, това е обсъждано в всички политически групи. И, и и по какъв начин трябва да търсим равновесието а, между а, в е, европейското законодателство. Моите колеги зададоха много въпроси. Но аз искам да се спра на а, лицевото разпознаване. И а, имаше също въпрос за мораториума. Можете ли да ни кажете какво смята комисията по този въпрос? И нещо, от което до сега не сме обсъждали. Правото на частни данни? Ще има ли пазар за данни? Ще могат ли отделните потребители да продават своите данни? И мислили ли сте за по този въпрос в комисията, е, Европейския парламент ще трябва ли да разглежда този въпрос в следващите години? Well, we have not, uh, finalized, uh... Все още не сме приключили бялата книга за изкуствения интелект и работата по нея, не мога да ви кажа каква точно ще е формулировката, но подхода към така наречените а, чувствителни технологии а, е а, много внимателен. Това показва как нашите а, ценности се прилагат в реалност, вие да сте защитени без да бъдете наблюдавани. В този смисъл, че се надявам, че ще продължим нашия дебат, който е важен, макар че още е суров. И става въпрос за наблюдение не само на обществени места, но в, например, съд, полиция, по какъв начин Нашите ценности, нашата етика е, съществуват в, реално, в реалния живот. Е, знам, че има сфери, където тези технологии ще бъдат полезни, но трябва да проведем е, цялостен дебат за това, Отправната точка е, че трябва да бъдем бдителни, по какъв начин ги използваме. В противен случай трудно можем да спазваме нашите основни ценности. Пазар за данните, дали ще бъде създаден такъв? ако трябва да бъда честна, аз съм малко разочарована и се надявах, че сред общия регламент за защита на данните ще има а, повече интермедиатори, които ще си представят услугите за защита и прехвърляне на данните. И не знам какво ще е бъдещето на тази идея. Има и друга идея, която се надявам да обсъдим. Когато данакоплатците създават данни, те създават обществени блага, по какъв начин се осъществява достъпа. Е, позицията на комисията е, е открити данни, отворени данни, но когато се създават толкова много нови данни, е, так, как това ще се осъществи върху данокоплат, ще се повлияе върху данокоплаците. Това е друг параметър, който трябва да обсъдим. Е, и тук ключвата дума е пазар на данни. И искам да чуя какво е становището в тази комисия, е, защото а, това съществува е, от много време този въпрос какво правим с ресурсите, с които разполагаме. Господин Вос има думата. Благодаря ви. Има много въпроси. На някои вече отговорихте. Ще се опитам да взема отношение по някои въпроси. Лицевото разпознаване. Какви са ползите от това да се преустанови използването на подобни технологии в Европа. Навсякъде по света те продължават да се развиват. Затова, според мен, ако преустановим ползването им тук, ще отправим погрешния сигнал. Става дума за модерна технология. Ще трябва да се опитаме да вкараме използването на тези технологии в някакво русло. Това да, но погрешно е да смятаме, че можем да спрем глобалното развитие в това отношение. По въпроса за достъпа до данни. Що се отнася до тази област, винаги ще има конфликт с общия регламент за защита на данните. Затова мисля, че трябва да подходим по-творчески към този регламент по-творчески да подходим към работата с него или пък да разработим нови технологии. Да вземем за пример борбата с рака. Когато тук се използва изкуствен интелект, то ще трябва да има достъп до много чувствителни данни. Чувствителни съгласно общия регламент за защита на данните. Но ако нямаме достъп до тях, тъй като изискванията за достъп са прекалено високи, то няма да сме конкурентоспособни. Необходимо ни е за това едно разумно, интелигентно решение, по което да има възможност за иновации и за защита на основните права едновременно. Трябва да подходим по-творчески, за да може да има новаторство в тази област. Още нещо. От една страна, Искаме да можем да встъпваме в конкуренция с другите големи играчи в световен мащаб, като Китай или САЩ. Но възможно ли е това? Не мисля, че ще можем да го постигнем по традиционния начин. Ще можем да сме конкурентоспособни единствено и само ако Европа действа като цяло. Не би следвало да се прокарват френските или германските интереси на европейско равнище, например. Ще трябва Европейският съюз като цяло да работи по постигането на общи цели – и за целта да си взаимодейства ефикасно с държавите членки. Ако Европа не успее да действа единно и в собствения си интерес, то не мисля, че ще можем да сме и конкурентоспособни. Има и още един въпрос, свързан с това, а именно дали възприемаме на сериозно цифровия вътрешен пазар. Ако искаме наистина да учредим такъв пазар, то по линията на какъв инструмент следва да го направим. Ако искаме пълна хармонизация на вътрешния пазар в тази област, то ще трябва да работим по линията на регламентите. Но това ще е сложно от гледна точка на държавите членки, тъй като те всички имат своите национални интереси и проблеми. Ако обаче не тръгнем по този път, то цифровият вътрешен пазар ще продължи да е разпокъсан. Затова и смятам, че трябва да тръгнем по пътя на регламентите. И още един последен коментар, който не е пряко свързан с днешните разисквания. Ако искаме да наваксаме пропуските си, да сме конкурентоспособни спрямо други региони в света, то трябва да обърнем внимание и на финансовия момент. При преговорите за МФР поставили ли сме правилните акценти? Поставили ли сме и акценти, свързани с цифровия вътрешен пазар? Целим мобилизирането на средства, постигане на ефекта на лоста за изпълнението на Зеления пакт. Мисля, че и по отношение на цифровите технологии е необходим такъв ефект на лоста, но той не е предвиден към момента, като се има предвид ходът на преговорите за МФР. И тук няма да е трудно да се постигне нещо, тъй като отново се намесват държавите членки. Но сега е моментът да проявим воля за намирането на по-различни подходи. Ще трябва работата ни да се постави на правилната основа и по отношение на финансирането. Well, it's, uh... Obviously, it's a point е, Да, безспорно светът се развива. Но светът се променя и към иновации, към които ние не задължително искаме да преживяваме. Е, в Европа представителите на нашите демокрации казват обикновенно това правим, а това не правим. Например, фермерите те използват много внимателно пестициди е, и се грижат за благосостоянието на животните – и за това имаме рамка и казваме всички трябва да внимават за а, а, употребата на пестициди и за благосъстоянието на животните. Хуманното отношение към животните, за това имаме рамки, защото може да има някой, който не спазва те си правила. Така че това е, е начин на съществуване в Европа от много дълго време. Е, просто се създава рамка и в тази рамка функционират хората, бизнесите и пазарите им. Същото се отнася и за технологиите. Може да се каже, ето ние искаме нещата да са в тази рамка, за да могат гражданите да се чувстват комфортно в нашите общества е, дискусии, дълги дискусии и след това се договаряме до нещо, което трябва да стане реалност, част от нашия живот, къде се правят проучване, къде се съхраняват данните, но важното е технологиите, които са чувствителни, как се използват, как се управляват, трябва да има един минимум, за да може да се гарантира на хората, че живеят в сигурно общество. Доверието към технологиите спада като цяло. Това е заради усещането, че се споделят снимки, например, които не би трябвало да се споделят някой ви изпраща имейл, иска да му изпратите а, хиляди евро. А, неща, които виждате в а, филмите за а, а, научна фантастика. А, всичко това се отразява и ние искаме да обърнем тази тенденция и да покажем какво можем да направим, за да има доверие в това. Аз съм убедена, че можем да направим много положителни неща в рамките на общия регламент за защита на данните. Мисля, че сме консервативни в нашия подход и може би ни липсва спойка между различните професионалисти, за да се използва по-добре тази рамка. Но вие сте абсолютно прави. Европа може да постигне много неща, ако го сме съгласни върху е, едно и също нещо. Тогава всичко е възможно. Също се отнася и за бюджета. Ако се съгласим върху бюджета, ако се го договорим за бюджета, е, тогава ще е много по-добре, защото без бюджет нищо не можем да направим. Но дори без бюджет, въпреки часа, още се надявам, мисля, че научно-изследователска дейност може да се организира и да имаме финансиране, защото в противен случай няма да достигнем да стигнем до глобално развитие и няма да бъдем привлекателни за новите таланти. Това е задължително. ако нямаме финансиране, всички идеи ще останат нереализирани и неосъществени. Благодаря ви. Много благодаря. Каран и след това Тимо. Много благодаря е, за това, че дойдохте и проведохте тази дискусия с нас. Е, очаквам тази дискусия да продължи през следващите години. Е, групата на високо равнище за изкуствен интелект вече предостави някои много полезни неща. по какъв начин а, регламентите за изкуствения е, интелект са различни от тези за цифровите а, услуги. А, вие споменахте високите постижения, но как това се прилага по, за криптирането и социалните медии? криптирането трябва да стигне до необходимото ниво на доверие. Ако имаме пълно криптиране, то тогава може да има доверие и ако системата на високите постижения може ли да се използва в платформите за социални медии? Как това ще стане след като тези медии могат да се контролират изцяло? Липсата на прозрачност и на други аспекти са абсолютно необходими. По какъв начин можем да направим изводи от дебата за използването на изкуствения интелект и на а, цифровите услуги. Изкуствения интелект е цифров код и по какъв начин Европа може да контролира цифровия код и как по какъв начин това може да се използва, когато говорим за акта за цифровите услуги. Uh, искам да благодаря на нашите преводачи преди да продължите за това, че те останаха и продължиха да се трудят. Uh, Имаме още един въпрос. Знам. Знам, че това е заради мен, защото моите отговори са много дълги. In what you mention. Uh, because one of the strange things for me is that we accept things